Bien. Mes chers collègues, euh, nous ouvrons. Колеги, започваме заседанието на Комисията по бюджета. Моля да ни извините за закъснението, но както се случва всяка година, повтаряме това, когато се подготвя гласуването, не е лесно. Измененията на комисията за следващата година трябва да бъдат оформени окончателно, трябва да се търси и по политическо съгласие и то възможно най-голямо мнозинство в групата. За това и нашите докладчици работиха с докладчиците в сянка от всяка група и с секретарята. Благодаря на всички изрично искам да ги похваля за отличната работа. И затова днес сутринта ни бяха необходими цели два часа да доуточниме, да, постигнем съгласие и да видим кои са точките, по които няма да го постигнем. Ако обичате малко тишина, добре дошъл сред нас на генералния директор на Комисията по бюджета. Първо, приемане на дневния ред. Ако нямате бележки по него, решаваме, че е прият. Второ, одобрение на протокол от заседанието от 22 септември. Отново, ако до края на заседанието нямате коментари, ще го, приемем, ще го считаме за прият. Вие сте взе, видели в е, съобщението от Комисията за бюджет е, относно дискусиите, така че няма да повтарям. И е, добавям само едно допълнително сведение за срещата на координаторите от миналата седмица. След решението на председателския съвет по отношението на състава на парламентарните делегации, делегацията, която ще преговаря с а, тройката от председателствата по съвета по общи въпроси за многогодишната финансова рамка. А, тази делегация ще бъде съставена от председателя на комисията по бюджета. Той ще оглавява и двама са докладчици за разходите и за двама за приходите. Тоест, на заседанието миналата седмица се реши за разходите да потвърди Херман Белгия като генерален докладчик и съдокладчик и ще има още един съдокладчик. Това е господин Ивайло Калфин – който в момента отсъства, защото има много ангажименти в политическия живот на своята страна. Там има политически развития. Ние лично, чисто егоистично се надяваме, че той ще бъде съдокладчик за нас, а той може би се надява на други неща. А Ниенсен ще е втория съдокладчик за приходите. и е, се надяваме, че ще, е, ще приеме с радост всички увеличения на бюджета, които ще се случат. Сега вече стигаме до четвърта точка. Организацията на нашето гласуване – си поставили една цел, зад която ще застанат всички депутати, а именно утре вечер с гласуването да бъде приключено. 18.30. За всеки случай сме предвидили, е, както го правим всяка година, сме предвидили четвъртък преди обед, ако нещо остане, да можем да работим. Но ми се струва, че политическия диалог между основните групи е, е достатъчно добре завършен, за да можем да действаме достатъчно бързо. Така че целите, които си поставяме, е, е до края на сутринта днес да дискутираме докъде са стигнали политическите дискусии между групите, да чуем докладчиците и да изслушаме генералният директор, така както си е традиция. И след това, със съгласието на докладчиците, всъщност предлагам първо да му дадем думата, така че докладчиците да могат после да реагират на казането. След това ще оставиме времето около обед за двустранни контакти между докладчиците, докладчиците в сянка и така нататък. И започваме гласуването в 15 часа. Като идеята е днес след обед да гласуваме по категориите, които поставят най-малко проблеми. Това не означава, че има политическо съгласие, но всеки, всяка от групите знае какво ще гласува. Така че не е проблем да се организира гласуването. Категория 1Б. Категория 3А. Функция 1Б, 2 и 3А. А в началото на следобеда, според а, това, което се е случило по време на двустранните срещи по обед, ако трябва, ще има. Ще гласуваме, ако трябва, в 18.30 ще продължим с заседание на координаторите. Предвидели сме го. Утре сутринта ще гласуваме преди обед остатъка от функциите 3b, всички функции 4, включително с цифрите и е, пояснителните бележки и функция 5 за бюджета на комисията. Е, разходи и функциониране. Е, тоест, нашия гост тук. Нека така да го попритесниме малко, да не се чувства чак толкова спокоен. И утре след обед гласуваме по приоритетните функции. Приоритетни за голяма част от групите. А1, пилотните проекти, бюджета на останалите институции, функция 5 и така нататък. включително бюджета на парламента. Тази седмица трябва да е ясно, че гласуваме само по бюджета, бюджетните редове с цифрите и пояснителните бележки. А гласуването по цялата резолюция е на 13 следващата седмица. И последния срок е на 6 четвъртък. 6 часа. Измененията са на английски. Също утре сутрин ще гласуваме проекта доклада на Ивайло Калфин за гаранциите за евентуалните загуби на банките за заеми отпуснати извън Европейския съюз Знаете, че преговорите бяха много дълги. Колегата Калфин е, в триалога с, с комисията и съвета проведе много дълги преговори и това гласуване ще се проведе утре сутринта. В 9 часа ще започнем с това. И сега предлагам на господин генералният е, директор да направи своето изявление. Merci beaucoup, Président. Merci de, de m'accorder euh, cette euh, possibilité. Благодаря. Благодаря за възможността да се изкаже и да дам няколко коментара преди вашето гласуване по измененията. Първо искам да кажа, че С, с задоволство посрещаме голяма част от измененията, защото те отговарят на е, предвижданията на съвета по съответните цифри и намаленията. По кредитите за плащания – 3,7 милиарда евро посока реши съвета и за нас е трудно да се поддържа тази цифра и защото става дума за втора поредна година. Едно А, ред едно А, всичко свързано с а, конкурентно способността и едно Б структурните фондове. Това са много важни средства в тази трудна економическа ситуация. В момента анализираме изпълнението на бюджета 2011. Ще се върна на тази тема. Но искам да ви кажа, че може би ще се окаже, че изпълнението е много по-високо, отколкото се очакваше. И за разлика от други години, важно е да отбележим това. Плащанията може да не отговорят на нуждите за допълнителни кредити. Дискусиите ще продължат но искам да ви обърна внимание на това. По измененията, свързани с приоритетите на парламента, искам да отбележа две. Като става дума за безпокойства, които споделя и комисията. Първото изменение е за хранителните помощи за най-уязвимите граждани на Европейския съюз. Знаете, комисията доколко много и нееднократно подчертаваше колко е важно да се постигне някакъв напредък в, е, по тази тема. Вчера предложихме едно ново решение с съответно две правни основания. А, Палестина, финансирането за 2012 се разглежда в момента и се надяваме, че ще ви предложим едно, ще дадем едно предложение, което ще ви даде възможност да се съгласите, с, да постигнете съгласие. Що се отнася до резервите? Парламентът е, естествено иска да е изпрати определени послания и аз, е, както винаги, искам да напомня, някои основни моменти, а именно, че трябва да се внимава тези резерви да не противоречат на политическите и правни ангажименти, а и да отчитат бюджетните редове, за които се отнасят. Кредитите, които се слагат в резерви, не бива да бъдат прекалено големи по размер, за да може да върви равномерно изпълнението на бюджета. Особено ни безпокои фактът, че се слагат определени суми за 15,8 милиона евро за административни разходи. И в тези разходи няма целенасочено отделени средства за определени служби на комисията. Та, ако искате да се запази това ниво на резерви, ни трябва да се разпределят тези суми е, равномерно. Ние не можем да дискриминираме отделни е, служби. Защото много по-сложно ще стане и самото управление. Но ще е, представим това становище и в е, писмен вид и на срещата за помирителната среща. Пилотните проекти и подготвителните мерки. Там анализирахме възможността да се създадат едни временни фондове за проектите. Потвърждаваме, желанието си да сътрудничим, за да може ефективно да се задвижат е, пилотните проекти и подготвителните дейности. А по административните е, кредитите за административна дейност, е, благодариме, че така, поставят, ги поставяте в тяхната цялост Административните е, нужди, свързани с присъединяването на Харватска, все още не са отчетени, но е, знам, че този въпрос ще се постави по време на помирителната среща. Също благодаря на специалната комисия, че слага в административните разходи и подкрепата на различни програми, което е много важно. И се надявам, че ще бъде подкрепена това предложение. Макар, че в функция 4 е, този ред не се появява изцяло, така че се така питаме какво се случва, обръщам ви внимание всъщност на това. Това е, което искам да кажа като уводни думи. За мен е, това са най щекотливите и най-важните моменти, на които обръща внимание комисията. Председателят, благодаря за ясната и кратка презентация. Давате ни информация, която е много важна, а именно за нивото на освояване на кредитите за плащане за тази година. Имахме доста разнобойни сведения. Председателството на съвета до скоро смяташе, че е много е, умерена тази стойност. И е, тъй като в е, началото на годината имаше непредвидени разходи, сега вече се връщаме към нормален е, ритъм, което потвърждава и е, решението да ограничим нарастването на кредитите с, до 2,11%. Malheureusement, euh, ce que vous nous dites, c'est que... Euh... За съжаление, Току-що посочихте, че това не се потвърждава от реалността. Тоест, рискуваме в края на годината да се окажем в необичайна ситуация. Рискуваме окончателният коригиращ бюджет да не ни остави марш за трансфер към държавите членки. времено ще са необходими по-високи бюджетни кредити, като се имат предвид и нарасналата необходимост от финансиране. Важно е да се вземе предвид това с оглед на гласуването. Споменахте нещо, което обсъдихме на заседанието на координаторите тази сутрин, а именно помощта за Палестина – това е една актуална тема. Ситуацията в региона постоянно се променя. Преди два дена ни бе докладвано, че съветът на ОНЕ е взел решение за замразяването на помощта от Съединените щати. Ние не можем да. Тази помощ е в размер от 200 милиарда. Ние тук не можем да вземем отношение по външните отношения на Европейския съюз, но явно е, че не може да се предоставя помощ от Европейския съюз като заместител на помощта, която други държави не са предоставили. Нашата комисия по бюджети няма и компетенции да се изкаже по този въпрос. Но като се има предвид колко деликатна е темата, като се има предвид и че ситуацията постоянно се променя, трябва да я следим отблизо. Изключително сме удовлетворени от това, че чрез баронеса Аштън Европейският съюз заема подобаващата си роля в квартета. Това трябва да бъде допълнително подкрепено чрез бюджетни кредити. Господин генерален директор, споделихте своята загриженост във връзка с резервите, споделихте много ясно. Надявам се, че ще можем да намерим решение. Обръщам се към докладчика. Желаете ли да споделите своите виждания, като се имат предвид и проведените до момента преговори преди предстоящото гласуване и като се има предвид и казаното от господин генералния директор? Благодаря, господин председател. Е Позволете ми също да благодаря на господин генералния директор. Днес е, проведохме едно дълго заседание, което бе много полезно, защото ни даде възможност да постигнем е, допълнителни компромиси към тези, които вече бяхме договорили в Страсбург. Наистина всички ние се стремим към формирането на една обща позиция на Европейския парламент по отношение на принципните въпроси. По-специално принципното решение за концентриране на средствата върху по-малко наброй, но съвсем конкретни и важни приоритети. Успяхме да постигнем съгласие по функциите, които бяха е, най-важни. И що се отнася до стратегическото съдържание, естествено, е, там имаше най-много проблеми. Там бяха щекотливите въпроси едно, а и четири са функциите приоритети на политическите групи, на комисиите би трябвало да включват и предложения, които преминават границата от април. Тоест, необходими са ни повече от 30 милиона евро. Същевременно сме предвидели съответните средства за учене през целия живот. Така че едно повишение на бюджета ще бъде необходимо и тук по функция 4. Предприехме още по-големи усилия. Имаме негативен марш, 150 милиона е предложението на комисията успяхме да финансираме всъщност този процес най-вече в средиземноморските страни. И това бе включено в мандата за трилога. И допълнителни 100 милиона за Палестина. Това също беше част от разширения мандат. Успяхме да го постигнем прилагането на финансови инструмент в размер на 200 милиона евро. Като цяло, смятам, че става дума за един съгласуван вариант на нашите приоритети, който предлага реалистичен подход. И именно това е силата на постигнатото съгласие. Съвсем ясно сме посочили какви са приоритетите и това се отнася не само за бюджетната комисия, но и за всички парламентарни комисии и всички политически групи в Европейския парламент. Така че в тази вече много по-конкретна и концентрирана форма ще стане ясно кои са приоритетите на парламента. Винаги сме се старали да финансираме приоритети, които са важни в контекста на стратегията Европа 2020, за да постигнем равновесие. Не винаги сме разполагали с достатъчно средства по различните функции, поради е, марша. Комисията предприе нещо много полезно. Ние получихме обратна връзка, за да знаем, какво точно става и как, на какво можем да се надяваме. Да. E vorrei invece е, rassicurarlo sul fatto che condivido la... Освен това, на базата на е, законодателството във връзка с лицата в неравностойно положение, е, успяхме да постигнем съответното финансиране, така че мога да ви успокоя. Аз предо... потвърдих и подкрепих вашето предложение. А, господин генералният директор говори за по-големите суми, за така, по-големите числа в определени случаи. А, а, Координаторите и докладчиците в Сянка и аз в ролята си на докладчик не бяхме на едно и също мнение, но се радвам, че по отношение на плащанията, господин а, директоре, вие се изразихте в полза на високите плащания. А, да, аз от самото начало повтарях, че трябва да се придържаме към мандата на триолога, т.е. да постигнем това, което е определено като минимум, като долна граница. Е, радвам се, че мога да констатирам усилия от всички страни, за да успеем да се разберем за това какво е от приоритетно значение за нас в рамките на бюджетната политика. И основните бюджетни линии, е, основните бюджетни редове бяха запасени. Много се надявам, че в скоро време ще се радваме и на резултатите в приоритетните за нас области. Особено важно е това, че успяхме да водим преговорите на базата на доверието. Това бе много важно. Доверие в отношенията с комисията. Благодаря, казва председателят. Някой друг желая ли да вземе думата? Нека да дадем и думата, ако искате да се изкажете нещо за позицията по бюджета на другите институции. Обжетиво е къ... Благодаря, господин председател. Другите институции трябва да разполагат с минимален с минимума, извинете, който им е необходим, за да изпълняват функциите си, да се справят с нови предизвикателства и да поемат новите си компетенции съгласно договора от Лисабон. Работих в тясно сътрудничество с другите институции. Като цяло, там също се проведоха много оживени разисквания. Тези институции, подобно на парламента, полагат допълнителни усилия за намаляване на разходите. Има един специален казус и това е Съдът на Европейския съюз. По отношение на Европейския съд се възстановяват пред първоначалните разчети. Изискваме и пълно възстановяване на първоначалните разчети и за омбудсмана. Какво е положението в парламента, като не се вземе предвид присъединяването на Харватска? Увеличението на нашия бюджет е малко над 2%. И така, още от самото начало успяхме да направим съкръщения в размер от 75 милиона евро в бюджета на парламента. Като вземем предвид коригирането на бюджета, различните увеличения, общото увеличение е само 0,8%. Тоест, под заложения първоначално показател сме – това означава, че сме преизпълнили това, което първоначално изиска комисар Левандовски. В момента приключваме работата по няколко изменения. Те предвиждат намаляването на сумите по някои проекти. Най-важният от тях бе проект, свързан с пилотен проект, предложен от Комисията по външни работи. Няма да се изпълнява. По отношение на Дома на европейската история, разполагаме се с резерв за този проект. Очакваме да ни бъде представен бизнес план. През пролета одобрихме идеята за представенето на бизнес план – ще се установи междуинституционално сътрудничество, за да се постигнат целите в рамките на проекта на Дом за европейската история. А по отношение на внасянето на изменения във връзка с въпроси, за допустимостта или по-точно когато става дума за въпроса дали някои изменения са допустими, то има някои изменения, които не са допустими. Имам предвид измененията, визиращи статута на членовете на Европейския парламент. Във връзка с този проблем благодаря на всички сътрудници и докладчици в Сянка за извършената работа. Благодаря и на бюрото. Постигнахме едно чудесно споразумение. Мисля, че то ще насърчи парламента да продължи с структурните реформи. По отношение на превода се споразумяхме за допълнително съкръщение в размер от 10 милиона. Това е устният превод. А в областта на писмения превод ще спестим 11 милиона. Принципът на езиковото многообразие, разбира се, няма да бъде поставен под въпрос. Ще се гарантира неговото спазване. В Европейския парламент винаги може да се изискат писмени преводи на определени текстове. Ще се придържаме към този принцип, но няма да се правят автоматично преводи към всички езици. Понякога преводи към определени езици ще трябва да се изискат. В рамките на стратегията Европа 2020 трябва да насърчим стабилността, да насърчим новаторството, което води до съкръщения. Всичко това трябва да бъде направено по един интелигентен начин, като се има предвид, че стратегията Европа 2020 има за задача да стимулира устойчивия, интелигентен и приобщаващ растеж. Предстои присъединяването на нови членове на Европейския парламент, но дори като се има предвид и това, ще можем да докажем, че можем да постигнем повече с по-малко средства. Т.е. че можем да се изправим пред нови задачи, като разполагаме с по-малко средства. Това е възможно благодарение на усилията, положени от всички нас. Полагаме усилия, за съкръщаване на разходите, за да отговорим на очакванията на гражданите и да се изправим пред новите предизвикателства. Всички институции внесоха проекто бюджети, които не предвиждат увеличение или по които се предвижда увеличение много по-низко от процента на инфлация. Това са бюджети, основаващи се на много строги економии. Това показва, че институциите проявяват готовност за жертви, че осъзнават в какъв труден период се намира Европейският съюз. Да се надяваме, че кризата много скоро ще бъде преодоляна. Благодаря. Нека само да подчертая следното. Някой иска думата ли? Пардон, от колег Воган, пише. Колегата Воган, след това ще коментирам. Господин Воган? To, uh, respond. Исках само да коментирам последното изказване на господин Фернандес. Той правилно каза, че в момента вече е постигнато споразумение по повечето от въпросите, с бюджета за другите институции. Например, имаме споразумение да се върнем към цифрите на проекто бюджета за тях, защото в противен случай ще има проблеми с функционирането им в бъдеще. Но мисля, че те трябва да подчертаем, че Остава да се направи анализ и на бизнес плановете. И не знам дали колегите са получили достатъчно информация. Мисля, че вече се реши въпроса за разходите за пътуване. 5% отиват в резерва. А замразяването на сумите за разходи. Имаше определено предложение, но виждам, че зелените е, искат много по-широко да е замразяването на тези разходи. И не знам в момента ще има ли изменения в този смисъл. Е, въпроса беше дали е, да се предлага замразяване на всички дневни. Да. Днес сутринта на заседанието на координаторите обсъдихме този въпрос. Всичко, що се отнася до евентуални изменения, за момента няма такива, за евентуалните изменения, които имат отношение по заплащането на депутатите и на служителите. Ние нямаме юридически пълномощия. Това се съдържа в правилник. А също така е потвърдено и от решението на Европейския съд по отношение на заплатите на функционерите. Но за всички други разпоредби, свързани с правилника, но които не се отнасят до заплати, а за друг вид обещетения, по тази тема, според мнението на правната служба на парламента, що се отнася до бюджета на парламента, бюрото ще вземе решение. Но естествено в пленарна зала това решение може да се обори. Защото бюрото не е висшето ръководство на парламента. Висшето ръководство на парламента е пленарната зала. Така че, за да може дадено изменение да мине, то трябва да бъде представено на нашата комисия. Ако ние го отхвърлим, ще мине през политическа група. А ако има изменение в такъв смисъл, някое, което се е прокаднало между официалните споразумения, защото ние сме постигнали такива споразумения, то ще бъде подложено на гласуване в пленарна зала. И тогава вече е, в пленарна зала председателят ще реши дали може да се постави на гласуване това изменение или не. Аз лично се надявам, че е, така, в политическите преговори ще успеем да се справим с този въпрос. И един, една последна бележка за информацията на колегата Раймон Бълге. Той бе поканен да бъде е, координатор не, не можа да участва. Франческа Балцани коментира, че ще има политическо споразумение с, в смисъл в функция 1А и 4 да се мине праговата сума с така умерени суми. И идеята е това, което направихме и миналата година, да не гласуваме измененията с звездички. По формула, която се прилагаше преди е, Лисабонския договор, то още тогава имаше съмнение, това може да се прави, а сега вече е съвсем. И затова в нашите изменения ще предложим, съгласно с това, което направи комисията за първ път в, едно, в предложение за една от категориите на бюджета, за излишъците в момента да се е, приложи механизма за гъвкавост. По междуинституционалното споразумение е, ние поискахме мнението е, на комисията и ще гласуваме е, доклада заедно с бюджета. И когато е, се прибягва до е, фонда за приспособяване към глобализацията, ще е необходимо да се направи едно гласуване в бюджетната комисия и по доклада на Раймер Белгия за прилагането на междуинституционалното споразумение. Така че вие може да се възползвате от паузата днес по обед да уточните тези неща. Горе-долу пътя, който сме предприели е този, за който са съгласни всички. Сега Колеги, ако нямате други изказвания, благодаря ви. Благодаря на генералния директор и приключваме заседанието. Заповядайте в 3 часа с картите си за гласуване, естествено. И е, също така всички документи и таблици за гласуване.